Добро утро, госпожи и господа! Тъй като председателя господин Лопес Агиар е на друго заседание, останалите заместник-председатели не са тук, бях помолена да поема председателството до 10 часа. Уважаеми колеги, както вероятно знаете, беше е, взето решение за е, доклад е, по собствена инициатива, за да се направи равносметка на начина по който а, се работи с делегираните актове и актовете за изпълнение. Въпросът е изключително важен за нашата комисия – тъй като комисията и за съжаление нерядко и съвета са против делегираните актове. Единствената процедура, в която наистина имаме важна позиция, много повече, отколкото в актовете за изпълнение. Е, нашият е, е, докладчик е госпожа Моника Флашикова-Беньова. Тя ще представи проекто становището. След това ще дам думата на останалите членове, които искат да се изкажат. Госпожо Флашикова-Беньова, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Колеги, както каза и председателя, от политическа гледна точка този е, доклад е изключително важен, защото 50 милиона евро са средствата, които се предоставят само за реализиране на програмата за регистриране на данните на пътниците във връзка с шенгенското законодателство. Начина по който се вземат определени решения и то политически по а, е, характер, именно политическите институции не могат да влияят върху тях. Затова е, парламентарната комисия реши да разработи доклад по собствена инициатива тъй като а, членове 290 и 291 от договор за функционирането на Европейския съюз предвиждат процедурата по комитология да бъде заместена от делегирани актове и актове за изпълнение. Логиката е, че основният акт се приема от законодателите. От там парламентът, съветът и комисията – вземат своите а, е, самостоятелни а, е, решения и внасят а, е, своите предложения. Но има някои несъществени елементи, които не е необходимо да се включат в основните актове и все пак а, а, трябва да бъдат регламентирани. В такива случаи комисията може да има правомощие да разработва делегирани актове по несъществените елементи. Със законодателите, разбира се, е, упражняват контрол под формата на право на вето на комисията и на извинете, на съвета и на парламента върху а, е, законодателно предложение за делегиран акт – предложен от комисията. Актовете за изпълнение от своя страна могат да се използват само единствено, когато е необходимо да се създадат еднообразни условия за изпълнение на нормативните актове. Има три конкретни момента в нашето становище, на които обръщаме внимание. На първо място обръщаме внимание на бившият трети стълб. Договор от Лисабон не го предвижда и а, въвежда друга иерархия на нормативните актове. Все още се прилага процедурата по комитология в областите, а, в които договор от Лисабон не предвижда правомощия на европейските институции. По-голямо внимание трябва да се обърне на предишния трети стълб и да се внасят предложения, които да съобразят действащата нормативна уредба по предишния трети стълб с нормите на договора от Лисабон. Това не означава да се диктува какво да бъде съдържанието им. Тук говорим за процедурата. На следващо място – Твърде често съветът и комисията отхвърлят нашите предложения за изменения в делегираните актове, дори тогава, когато нашите предложения отговарят на изискванията и критериите за делегирани актове. Съветът и комисията се противопоставят на самото приемане на делегиран акт в редица случаи – поради упражняването на контролни правомощия при приемането на делегирани актове. Те предпочитат да се приемат актове за изпълнение, а в процедурата по приемане на актове за изпълнение на парламента е отредена само ролята на наблюдател. За това моля колегите да споделят е, своя опит, е, да взаимодействат по-активно с съвета и комисията по този въпрос. И на трето място искам да засегна въпроса за многогодишната финансова рамка. Председателският съвет излезе с становище, че трябва категорично да се подкрепи приемането на делегирани актове, а не на актове за изпълнение. Но съветът и комисията по финансовите програми категорично се противопоставят на идеята. Аз съм убедена, че ние като членове на Европейския парламент носим отговорност пред нашите избиратели за начина по който се освояват и изразходват е, европейски средства. Ето защо Разпределението на средствата трябва да отговаря на политическите приоритети, които приемаме. И те трябва да бъдат отразени в финансовите програми. Това въжи с особена сила за многогодишните и годишните е, финансови програми. Това са основните моменти, които е, ще отразя в своето становище. работния документ на докладчика от правната комисия излезе само преди няколко дни. Отблизо ще следя работата по него. Проекто доклада в правната комисия ще бъде обсъждан и ще преценим дали ще трябва да внесем някои допълнителни поправки в нашето проекто становище със съответните изменения. А за сега ще се радвам да чуя докладчиците в Сянка и други колеги по становището през идните седмици и месеци ще продължим работа по тази изключително важна за нашата парламентарна комисия тема. Благодаря. Like to... Благодаря. Някой иска ли да се изкаже? Някой иска ли да даде своето мнение? Господин Мело има думата. благодаря. Имам един въпрос относно механизма. Към, към края на експозето на докладчицата. Да, имаше технически проблем с микрофона, да, да, да повторя. Е, всъщност аз а, е, е, пристигнах в залата тъкмо към края на експозето на нашата докладчица и, и, и не знам дали тя е засегнала въпроса, който ме занимава, но аз все пак бих искал да го задам. Става въпрос за това, кол, доколко е ефикасен контролния механизъм Е, е, с оглед е, правомощията за упражняване на контрол от страна на съвета и парламент по съответния регламент. И съвета и парламента следва да бъдат редовно информирани за работата на комитета. И интересно би било да видим какво, какво може да се направи чрез това становище, така защото за напред. Комисията да не поставя под съмнение уредбата на съответните актове, делегирани и за изпълнение. Комисията, край крайна краща, може да а, реши да измени или да оттегли е, е, своя акт, това е, що се отнася до актовете за изпълнение, що се отнася до актовете по делегация, Европейският парламент би могъл да внася изменения в самото им съдържание. Та, освен протеста, който бихме могли да отправим по наше становище, какво друго бихме могли да сторим? Това е въпросът. Благодаря. Някой друг иска ли да каже нещо? Няма желаящи да се изкажат, затова давам думата отново на докладчика госпожа Бенюва. Благодаря, госпожо председател. Вече споменах, че нашата комисия ще изготви становище в контекста на току-що казаното. Много често парламента е пренебрегван а комисията изготвя доклади. Ще изчакаме мнението на докладчика от комисията по правни въпроси и ако в неговия доклад няма такива мерки, ние ще ги включим в нашето становище. Благодаря за отговора. Втория обмен на позиции ще се осъществи малко по-късно. Нямаме сега крайен срок за внасяне на изменения. Той ще бъде определен по-късно. Мисля, че може и да направим една кратка пауза. Наташа Пирк Мусър още не е тук. До 9.30. Кратка пауза до 9.30. Приятна почивка. Е, colleagues. Уважаеми колеги, добро утро. Тази сутрин ще чуем презентацията на третия инспекционен доклад на съвместния надзорен орган на Европол по това толкова нашумяло споразумение относно програмата за проследяване на финансирането на тероризма. Този доклад се появи през март. Ще го представи новия председател на съвместния надзорен орган, госпожа Пирч Мусър. Поздравления е, за това, че сте избрана. Надявам се, че правилно произнесох името ви. Ще ви дам думата незабавно. Мисля, че колегите са получили заключенията на доклада. Заповядайте. Доволите е да се вам захвалим особено за... Благодаря ви, госпожо председател. Позволете ми да ви благодаря за отправените поздравления. Наистина, наскоро бях определена за председател на смесения надзорен орган на Европол преди две седмици и ето нас за пръв път ми се отдава честа да ви представя работата ни. И аз се надявам тази задача да се овенчае с успех. Преди всичко трябва да кажа, че аз съм особено удовлетворена от вашите въпроси и се радвам, че мога да дам отговор. Както знаете, смесеният надзорен орган на Европол е натоварен с задачата да упражнява контрол или надзор върху начина по който Европол борави с личните данни. И следователно и, и, и базите данни, в които те се съдържат. И значи една от задачите на надзорния орган е да извършва проверки с оглед на това дали прехвърлените от Европа към Съединените щати данни се прехвърлят в съответствие с споразумението за проследяване и финансирането на терористичната дейност. И аз бих искала да ви запозная с третия инспекционен доклад. Е, проверката е, е, е извършена вече на три пъти. Що се отнася до първите две проверки, вие знаете, че е, разискванията между САЩ и Европа още текат. Е, и, и техният предмет е такъв. Дали поверителният доклад поначало може да ви бъде представен на вас, членове на Комисията на Европейския парламент за правата и свободите, а и, а и на други членове на Европейския парламент. Ам, впрочем, в Словения аз съм а, а, делегиран служител по а, контрола за защита на, на личните данни и съм запозната с практиката. Разбира се, както у нас в Словения, така и в други държави, членки на Европейския съюз. И за съжаление, трябва да призная, че далеч не съм удовлетворена от а, а, режима на поверителност на доклада. Ето защо една от първите задачи, които си поставих сама на себе си, когато поех е, ръководството на надзорния орган, бе тази. А именно да се вземе решение за съдбата на, на този документ, за това как може да се борави с него и най-вече дали той може да стане публично достояние или не. И ако имате други свързани с този въпрос, аз с удоволствие ще отговоря. Сега, ако се върна малко назад, вторият доклад от проверката в една от а, своите констатации посочва, че Съединените щати не спазват особено строго режима на пренос на данни с происход от Съединените щати през банковата система SWIFT. Е, фактически това е критика, отправена от нас към американската страна. И още повече, системата SWIFT, и това е пак констатация на доклада на Европол, предава всички набирани в тази система данни. Това е, това е основна констатация от втория доклад и трябва да кажа, че в това отношение третия доклад не дава нещо ново. Но с удоволствие мога да докладвам, че изискванията на Съединените щати днес са по-основателни. Съединените щати предават повече информация днес и и Европол може да, да я подложи на оценка и подбор на данните, които следва и които не следва да бъдат предавани. Тоест напредък има, но все пак и този път, по повод на третата проверка, констатираме не спазването на принципа на прозрачност, тъй като все така системата SWIFT предава цялата налична в тази система информация на е, Министерство на финансите на Съединените щати. И е, ако бъда пределно откровена, аз като юрист трудно мога да приема тази реалност. Аз е, ежедневно се сблъсквам с този проблем. Дори правилника на SWIFT подлежи на изискването, според което Съединените щати не биха могли да разполагат и да боравят с други данни, освен данните задължително необходими за упражняване на държавния контрол. Нищо повече. И вие много добре знаете какво означава това в светлината, в контекста на Конвенцията за правата на човека. Значи само абсолютно задължителната лична информация, не и цялата. И значи никой не може да ме убеди, че е абсолютно необходимо месец по месец да се предава цялата информация. Тоест, нищо не изпада от ситото, така да се каже. Всичко се, се предава. 24 часа на ден, 365 дена на седмица. Всичко се предава към Съединените щати, данните се съхраняват там за срок от 5 години и значи първата разпоредба на споразумението за проследяване финансирането на тероризма, която трябва да бъде сведена до знанието на широката общественост, както и на, на, на вас самите, госпожи и господа депутати, тази първа разпоредба не се спазва, тъй като се предвижда тригодишен срок. Тригодишен срок за, за преценка на събраната информация, за, за преценка на нейната полезност. Вероятно, вие не знаете, че въпросното споразумение бе подписано за постигане на известна реципрочност в това отношение. Тоест, ако Европа предава данни на Съединените щати, естествено би било да очаква да получи насреща <clears throat> от Съединените щати същата информация. Какво става на практика обаче? Знаете ли колко пъти Европа е искала от САЩ да получи данни? Само веднъж. И какво, какво, какво значи това? Че Европа не е в състояние да се бори с тероризма ли? Или че Европа иска данни единствено и само когато наистина се нуждае от тях? Или пък, че Съединените щати напротив изисква данни далеч по-често, всеки ден, през годината. Това е загадка за мен, честно казано. Аз не мога да намеря отговора, вероятно вие бихте могли. Това е което мога да ви кажа сега. Разбира се, аз с удоволствие ще отговоря на, на вашите въпроси, но в заключение, е, нека кажа и следното. В третия доклад сме записали, че в край на краищата ние се натъкваме на една политическа материя. Значи ние, експертите, накрая се така, опираме до препани камъка на политиката. И вие, политиците, би трябвало да вземете решение, най-вече по въпроса дали доклад от проверката да бъде огласен или не. И да прецените дали споразумението за проследяване и финансирането на тероризма да остане без промени, да се измени, дали, например, четвъртия му член да бъде преразгледан. Това е четвъртия член, на, на, на основание на който е, все още ежедневно предаваме данни на Съединените щати. Ето това е, това е призива, е, който отправям в качеството си на, на председател на смесения надзорен орган на Европол към вас. Е, трябва да бъде взето политическо решение. Но моето лично мнение, а и мнението ми на юрист е такова, че днешното положение трудно може да се приеме. Благодаря. Благодаря. Ние е, се запознахме с доклада с, с голям интерес, а, а, имайки предвид, че лично аз следя развитието на този въпрос от самото му начало. Преди да дам думата на колегите, позволете ми да, да, да отправя една бележка, като, като поглед на залата. Впрочем, аз се обръщам към онези, които отсъстват а не към онези, които са тук. За мен е, е просто невероятно, че вдигаме толкова шум за споразумението за SWIFT, повод по който за първ път можехме е, да се възползваме от правомощията си по Лисабон и сега вече сме натоварени с задължението да упражним контрол върху изпълнението на това споразумение, къде сме, защо залата е празна, защо не гледаме сериозно на задълженията и правата си. А сега по съществото на доклада. Двама са се записали. Първо госпожа Сипала, след това госпожа Вебер. Благодаря, госпожо председател. На 20 ти канал може да слушате словенски. Okay, go ahead. <laughs> Okay. Yeah, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch für die... Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа Пирк Мусар за а, стегнатото ясно изложение. Проведохме задълбочени разисквания преди е, да се подпише споразумението и сега наистина съм обезпокоена а, е, от слабия интерес към заседанието не е, всички аспекти са удовлетворителни е, споразумението. Това е посочено и в доклада. Друг важен елемент от нашата критика е недостатъчното практическо прилагане на нормите. Ние всички толкова решително се борихме е, за промени за уточняване на съдържанието. Настоявахме за ограничаване на прилагането. Още от самото начало ни беше ясно, че ще се работи много трудно на практика, защото не може да се филтрира информацията. Европейската комисия не особено охотно гледа на внасянето на нови предложения. Цялата материя е силно проблемна – Понеже се отнася до сектора на сигурността, много трудно е да има общ поглед върху пълната а, картия, а, картина. От а, Американското министерство на а, финансите също се а, следи изпълнението му, но трудно се получава информация. От една страна получаваме уверение от Европейската комисия, че е, механизмът функционира много гладко. От е, друга страна е, се налагат многобройни препоръки за подобряване на дейността. Защо да нямаме достъп до документацията, с която разполага комисията? не става дума а, над 700 евродепутати да прочетат от начало до край пълната документация, но не е нормално нито един от нас да не е запознат със съдържанието. В края на краищата, какви са тези големи тайни, които се крият толкова ревниво от Европейския парламент? без да имаме достъп до тях, ние не можем да си свършим работата, не можем да сме сигурни, че споразуменията се прилагат правилно, че нормите им се зачитат. Не е приемливо това положение. Аз лично не съм особено голям оптимист. Чуваме отзиви как се прилага на практика споразумението, задаваме много въпроси от наша страна към Европейската комисия – на основата на получените отговори е, ние изпращаме уточняващи допълнителни въпроси, но общо ни впечатление е, че не се работи както трябва. Благодаря, следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Мусар, за изказването. Основна полка, която си извлякох, когато гласувах в подкрепа на споразуменията е, че Никога в бъдеще няма да се надявам на чудеса. Чудеса просто няма. Напротив. В действителност процесите се развиват точно по начина, по който ние се бояхме, че ще се развият – Имахме уверенията, че съвместният надзорен орган работи. Вие сте тук, разговаряме с вас. Това е положителната страна. От там нататък какво правят Съединените щати, когато им поискаме данни? Правят каквото си искат – ние така отворихме вратата, че разградихме двора. Даваме им повече, отколкото те очакват, а в същото време имаме проблеми и то със собствените си органи, защото а, са ни необходими, процедурата трябва да се спазва. В край на краищата на линия се борим срещу тероризма. Това не бива да се отрича. Според мен надхвърля е, най-смелото ни въображение онова, което се прави. И как работим в Европейския съюз, трябва да си зададем въпроса. Ето, срещаме се с вас, разговаряме, вие представяте доклад на съвместния надзорен орган, а в някакъв друг момент ще се появи господин Уейнрайт и ще заяви нещо съвършенно различно. А днес има ли представител на Европейската комисия, който да вземе отношение? Аз не говоря за администрацията на комисията – колкото и да са високопоставени чиновниците в нейната иерархия. Когато казвам Европейската комисия, аз имам предвид състава на комисията, членовете на комисията, а не администрацията. Нали? Имаме наш човек в Съединените щати. Или най-малкото това е предвидено. Но носи ли ни това нещо съществено? Как се харчат средствата на европейските граждани и данакоплаци. Не става дума да си а, е, разменяме взаимни нападки и обвинения. Трябва да разберем, че темата е изключително важна за всички нас. Мисля, че е просто разхищение на средства всяка от структурите да работи по-отделно. Имам един въпрос – Надявам се да не прозвучи грубо, но ако е възможно, бихте ли ни казали дали а, разговаряте а, с Европейската комисия? Пак повтарям, комисията, комисарят Малмстрём. Обсъждали ли сте с нея констатациите в доклада? Не става дума за това да се срещнете още днес или утре. Това за мен е много важен въпрос, наистина. Господин Триандафилидес, благодаря. Искам да благодаря на госпожа Мусар за отличния доклад. Тя ни информира какво точно се случва, а то не ми харесва. Няма да повтарям тезите на преждеговорившите, с тях съм съвършено съгласен – Нашата политическа група, както до сега, ще работи за прекратяване на действието на споразумението и преразглеждане по силата на разпоредбите на член 4. За това, госпожо Мусър, повтарям въпроса на госпожа Вебер. Как реагира комисията? Как взаимодействате с нея? Нашата позиция е неизменна. Не ни допада това споразумение и категорично ще работим за прекратяване на изпълнението или най-малкото временно спиране и предоговаряне. Благодаря. Творча е за хейзет. Ами... Е, благодаря. Трябва да кажа, че малко озадочава е, цялата тази работа. Ние говорим за становище, което, което все още никой не е чел. И значи не можем да, да проверим тази информация, да се уверим в нейната достоверност. Аз бих казал просто, че, както каза и докладчицата, тук става въпрос за пропорционалност, за реципрочност. И този принцип очевидно не се спазва. И Съединените щати искат да получат всичко, но има и друго, което, което е в разрез с, с този принцип. Всъщност, бих попитала, има ли достатъчно основание да търсим изменение на споразумението? Thank you. Anybody else who wants to come in? Някой друг желая ли? Не виждам. Първо ще отговоря на двата въпроса на госпожа Бауер. Документа не е таен по своя характер. Изпратен е на всички от секретарията. Кратък е две или три страници. Когато говорихме за SWIFT, казахме, че ще поискаме от комисията да направи предложение за временно спиране на действието на споразумението, но комисията не ни чу. Тоест, какво се случи в крайна сметка? Отказахме се от своите правомощия, може и да искаме да има спиране на действието на споразумението, но това не е в а, наши ръце. Няколко думи ще кажа преди да дам думата на комисията. Аз следя е, този въпрос от известно време на сам. Някои колеги искаха да имат достъп е, до конкретни документи, е, по-конкретно доклада от миналата година. Мисля, че трябва да разгледаме процедурите за придаване на поверителен характер на един документ. Всеки път, когато един документ се определи като поверителен, ние можем единствено да се обърнем към Европейския съд, а пък знаете, че там се чака с години. И това не е от полза за прозрачността. Обръщам се и към комисията – Комисията не започна разговори с съвместния надзорен орган. Напротив, обвини един от членовете на надзорния орган, че е, има конфликт на интереси. Неприемлива за мен позиция. Надявам се, че проблемите ще бъдат изгладени. Кой е ключовия въпрос тук? Основната цел, ако не единствената цел на споразумението SWIFT е предаването на големи обеми данни. И ако тази цел не се постигне, а тя вероятно няма да бъде постигната поради характера на операциите, то тогава има сериозни основания да се поиска временно спиране на действието или въобще прекратяване на споразумението. Искам да чуя какво смята комисията. И накрая. Аз подкрепих това споразумение с неохота, защото комисията ни обеща да прекрати практиката на прехвърляне на големи обеми данни в рамките на година след влизане в сила на споразумението. Къде е системата? Става въпрос за обикновен софтуер. Ако американците го имат, защо и ние да нямаме такъв софтуер? И наистина, на последно място, време е да получим отговори от отговорните лица. Разбирам, че Комисията ни казва, че господин Мансервиси иска да дойде при нас тук в комисията. Този отговор е незадоволителен. Ние настоявахме за, за конкретна дата. И между другото, ако бяхте видяли колко лобисти имаше тук, когато трябваше да гласуваме споразумението, щяхте да разберете, за какво става въпрос. Искаме да премахнем всички проблеми, свързани с сигурността. Сега може и да има по-коректно изпълнение на това споразумение, но то е лошо по своя характер и си остава такова. И целите на трансатлантическите съглашения не са изпълнени. И на последно място по прозрачността. Много важен въпрос. Процедурата за придаване на поверителен характер е неясна по своя характер. Искам да разбера защо моите данни, вашите данни са изпращани в големи мащаби на САЩ. Какво ще стане от тук нататък? Руснаците могат да поискат нашите банкови данни. Те вече искат данни за пътниците. Какво Следва от тук нататък. Банковите трансфери, например, искаме да знаем как се изпълнява това споразумение. Само, че нямаме достъп. Аз нямам достъп. Ами, гражданите, обикновените граждани имат право да знаят какво се случва с техните данни. Тъй като това са техни данни, информация свързана с тях самите. Благодаря ви за презентацията. Ще дам думата на комисията. Надявам се, че комисията ще ни даде задоволителен отговор, но повтарям още веднъж. Мисля, че нашата комисия трябва незабавно да покани комисар Малмстрöм, не господин Мансервиси. И освен това, смятам, че след този разговор с комисаря трябва да има и резолюция. Сега ще дам думата на представителите на комисията и след това ще дам думата и на госпожа Мусър за заключителни бележки. Разбирам, че тук са господата Лойкс и госпожа Малионе. Благодаря, благодаря ви, че ми давате възможност да се е, изкажа в скромната си позиция, ще е, положа всички усилия да попълня информационните празноти. Според мен тук се обсъжда два различни въпроса. Единият е третия доклад на съвместния надзорен а, орган за проверката. Той а, стана обществено достояние преди няколко а, месеца. В него има констатации и препоръки. И а, в него се засягат и по-общите въпроса за ефикасността, за целесообразността, а, за начина по който се прилага споразумението ППФТ. По а, този въпрос именно а, искам да отговоря по-пространно и мимоходом ще засегна някои от поставените въпроси. Общата преценка е, че Европол в момента изпълнява своите задължения всички сили. И то благодарение на хората от а, защита на личните данни, които много строго следят за изпълнението на техните задължения. Ние сме удовлетворени от тяхната работа е, и ние с удоволствие ще продължим да работим съвместно с колегите от е, органа за защита на личните данни, защото според мен техният принос е изключително ценен. Това е твърдото убеждение на Европейската комисия – Работи се както трябва и ние ще продължим изцяло да сътрудничим с органа по защита на личните данни. Използвам случая да подчертая, че имаше съвместна среща с ръководството на комитета по член 29 и е съвсем ясна необходимостта от задълбочено, стабилно сътрудничество. Що се отнася до декласификацията, премахването на грифа секретен на предишния доклад, как се класифицира документа, се определя само и единствено от автора му. Дали а, е, ще а, е, бъде обществено достояние, дали ще бъде служебна тайна, поверителен, секретен или строго секретен не зависи от Европол или от комисията. След като се класифицира документа, се прилагат и определени правила при премахването на грифа за секретност или промяната на неговия статут. Има някои правни съображения и макар и да сме го посочили в поредица писма, основанията за прекратяване на секретността на един документ не зависи от оперативните споразумения между парламента. Това просто е процедурата. Не става дума за взаимодействие с институции, а с лица, които а, разполагат с а, е, необходимият и документиран достъп до секретна информация. Правилото в борбата за тероризма е да се потърси съгласието на трети страни, когато ще се премахне грифа секретно. Иначе засекретения документ може да изложи на опасност а, трети страни. Това просто е оперативният характер на съдържанието на подобни документи. Накратко ще ви прекъсна. Тук не става дума за прозрачност. Всяко засекретяване трябва а, да бъде аргументирано. А цял документ от начало до край да бъде класифициран, това не разбирам от начало до край той до оперативни сведения не е възможно. Ние нямаме нищо общо. Тяхна е проверката, техен е доклада, тяхно е решението да го засекретят. Техен е, разберете. Що се отнася до по-общите въпроси и съображения, проявявам пълно уважение към вашите становища – аз не съм тук, а, за да говоря общо по споразумението за програмата за проследяване на финансирането на тероризма, но крайната и обща оценка на целесообразността и ефективността на споразумението е отразено в декемврийския съвместен доклад на комисията и американските власти – плюс двама представители на органите за защита на личните данни от Белгия и от Холандия, както и представител на Евроюст. Именно в този формат с Европол, с американските власти, с всички заинтересовани страни сме разговаряли и в този съвместен доклад се прави оценка, че след влизането в сила на споразумението и постепенното въвеждане на необходимите гаранции, споразумението вече функционира удовлетворително. Повтарям, не аз правя тази оценка, не комисарят прави тази оценка, а съвместният орган, който извършва проверката и разпространява доклада. Непрекъснато поддържаме контакт с Европол и с американските власти, за да се спазва необходимата дисциплина. Член 6 от споразумението ППФТ предвижда 3 години след влизането в сила да се направи обща оценка – лятото на тази година ще го извършим. Отговорихте ли за системата за извличане на данни? Да. Както добре знаете, през юли 2011 година, само една година след влизането в сила на споразумението, системите и гаранциите бяха задействани и тогава извършихме задълбочен анализ и обсъждане с всички заинтересовани страни може би си е, спомняте е, документът на Европейската комисия, който посочи различните варианти за европейска система. Той беше обсъден, включително и тук, в съвета, е, в консултации с заинтересованите е, страни и служби. В момента приключваме много обширна оценка на въздействието от един или друг вариант за европейската система с съответните разходи и последици. Може би си спомняте първият доклад за оценката на въздействието, но някои части трябваше да се доуточнят, както беше поискано от нашето ръководство. И сега доуточняваме окончателният текст – на оценката на въздействието и разбира се приветствам идеята ви а, да а, разговаряте и с комисаря Малмстрём. Благодаря. Аз зная, че вие не говорите в лично качество, но вие не отговорихте на въпроса, защото ставаше дума за съобщение за създаване на европейска система. Не става дума за извличане на а, данни тук в Европа, които след това да бъдат изпратени. Ставаше дума за друго, да не се използват тези системи, за да бъдат изпратени данните ни в Съединените щати и пет години да е, се е, съхраняват. И на второ място искам да направя едно друго уточнение по отношение на втория съвместен преглед, от който е, всички били толкова удовлетворени, както вие твърдите. Не е вярно. Нямаше достъп до цялата информация е, от страна на всички членове. И не всички изразиха удовлетворение. Това е съвсем сигурно. Ето това са моите две бележки. А иначе ние си повтаряме и ние същи аргументи и е, комисията няма да излезе вън от своята досегашна аргументация. Но нека сега да чуем госпожа Мусър. Е, Спощоване посланка, спощовани посланци, хвала за... Е. Благодаря, госпожо председател, е, госпожи и господа депутати. Благодаря за зададените въпроси. Благодарна съм и на колегите от Европейската комисия. Разбира се, и ще се опитам да отговоря на всички. И нека започнем с казаното от представителя на Европейската комисия. Впрочем, е, вие всички коментирахте Да, вие всички застегнахте въпроса за функциите на е, смесения надзорен орган. Аз казах, че съвсем отскоро съм председател на органа, но винаги, доста време трябва да кажа, съм настоявала доклада от проверките да не бъде поверителен. И това е битка, която водя в рамките на надзорния орган. Знаете, законодателството е добре познато. В различните държави членки са приети, знаете, актове за класифицираната информация, режима на личните данни и така нататък. А, това според мен не противоречи на, на, на публикуването на доклада. Аз винаги съм пледирала за неговото е, огласяване. И вече в качеството си на председател на надзорния орган, едно от първите неща, които направих, бе да поискам от Европол вече да не третира доклада като поверителен. Так, къде е така да се каже, първородният грях тук. Докладът е засекретен, защото съдържа поверителни данни. И аз се отнасям с разбиране към колегите, които са свършили работата с оглед на действащото тогава европейско законодателство. Действащото европейско законодателство предполага документ, който съдържа определени поверителни данни, да бъде целият документ третиран като поверителен. При все това обаче, моята позиция и прочим позицията на няколко членове на надзорния орган, прочим каквато е и позицията на госпожа Интвелт, е такава. Ние не можем в никакъв случай да приемем един документ да бъде засекретяван в своята цялост. Трябва да се допусне частичен достъп. И ако трябва да бъдем откровени, аз четох втория доклад. И честно казано, той нищо поверително не съдържа. Лично аз би го публикувала широко. Де, още, още преди две седмици. Сега обаче трябва да се постигне някакво споразумение с Европол, тъй щото той да не третира документа като поверителен. От своя страна Европол трябва да поиска разрешение за това от Съединените щати. И това е въпрос, който се борим вече почти година. Съединените щати е, казват не, това е невъзможно, комисията не се е определила точно, и сега лично аз смятам да стигна до, до дъното на този въпрос, да, да, да го изчистим, да намерим начин, тъй защото доклада да, да стане обществено достояние. Самия ред на декласифициране на, на една засекретена информация е не е особено ясен. Ясно е, че трябва да се направи нещо. Разбира се, И, и разбира се, трябва да се държи сметка за юридически е обичай, така, така да кажем. Тоест, в случая трябва да се има, да се, да се държи сметка и за третата страна или третото лице. И ние вече отправихме въпрос към въпросната трета страна. Кажете ни точно кои са данните, част от доклада, които трябва да останат поверителни. Никакъв отговор. Но пък като председател на надзорния орган, аз трябва да поема решението, т.е. да поема отговорността да, да взема такова решение. Понеже в крайна краща онзи, който е класифицирал информацията, трябва да има възможност и, и да я декласифицира. И ви казах, това, това ми е на дневен ред е, сред, сред основните задачи. Представителят на Европейската комисия е, заявява, че споразумението за, за пренос на информация, за проследяване на на, на финансирането на тероризма финансирало добре. Ами да, как няма да финансира добре, като им даваме всичко, което ни искат? Значи, Съединените щати отправят искане към SWIFT, SWIFT са, е, разполага с данните, SWIFT ги прехвърля на Европол, Европол трябва да провери дали данните подлежат на прехвърляне, само че Европол не го прави, Европол автоматично отговаря с да, парафира и директно ги прехвърля данните. Тоест първо Европол, след това отива на SWIFT и SWIFT оттам нататък към щатите. И лично аз нищо не мога да направя, тъй като член 6 от споразумението е твърде мъгляво формулиран по, по този въпрос. И лично аз смятам, че трябва да бъдем по, по-храбри. -по практикувайки правото. Да си зададем въпроса в края на краищата, защо е, е, е прието това споразумение? Каква е целта му? Дали просто да бъде почтенска котия? Е, тоест, е, въпросите органи да обслужват Съединените щати като почтенска котия, не знам. Но трябва да си зададем въпроса специално, що се отнася до Европол. Дали Европол си изпълнява задачата. Сега не мога да кажа, че, че е, Европол не, не върши добре работата си, но бих казала, че понякога Европол е, не е особено храбър. Би ли се усмелил, например, Европол да, да отговори с не на искане от Съединените щати? Ето това, това е въпросът. И, и, и така стигаме и, и до формулировките на самото споразумение. Фактически, от наша страна ние сякаш сме лишени от възможности да откажем искане на Съединените щати, при което, разбира се, не може да ме обвините, че съм против борбата с тероризма. Нали? В, в, в, в Словения ежедневно, в е, качеството си на надзорен орган по личните данни, взаимодействам с полицията. И, и, и добре познавам тази проблематика. Но не може да, да приемем всеки автоматично да подлежи на контрол. Просто защото подозираме, че там някъде нещо може и да е гнило. Та, та, както ви казвам, съвсем скоро по един или друг начин този въпрос ще трябва да бъде решен. специално за, за поверителния характер на доклада. И вече като а, орган по защитата на личните данни, аз а, много, много добре познавам цялата материя за, за класифицирана информация, ограничено ползване, е, секретни данни и така нататък. Както ви казах и, и в практиката ми в Словения, ежедневно се занимавам с тези въпроси. Сега, да премина към въпросите, зададени от депутатите. Госпожа Бауер запита дали мога, мога да дам и други примери за незачитането на принципа на реципрочност. мога да кажа, че предаването на цялата информация по всяко време е вече повече от красноречиво доказателство за нереципрочност. И, както ви казвам, като, като, като юрист аз не мога да приема това. След това питате, нужно ли е да се промени нещо. В качеството си на председател на надзорния орган, аз много бих искала да изменим самото споразумение в онази му част, е, която урежда е, контрола или надзора върху боравенето с личните данни. Това споразумение днес фактически не ни дава възможност да, да определим случаите, в които можем да откажем на отправено искане за прехвърляне на данни в кои не. И, знаете, е, отново позовавайки се на, на опита си на юрист, аз не мога да приема правната несигурност и в качеството си на председател на надзорния орган, аз определено често си задавам следния въпрос. Какво иска да правят Съединените щати с цялата тази информация? Ако сте чели споразумението внимателно, ще видите, че в един негов член се предвижда забрана за дълбочинна обработка на данните, така наречения data mining. Обаче, ако някой ежедневно получава целия информационен масив. Той, за да си свърши работа, друго, освен дейта майнинг, не би могъл да прави. Той ще трябва да копае в, в този информационен масив. И това, между другото, цитирам колеги, които вече на два пъти са е, извършвали проверки от другата страна на Атлантика за изпълнението на споразумението. Госпожа Сипер пита дали споразумението е съгласувано с е, комисар Малмстром. Но. Не, извинете. Е, чисто и просто отговорът ми е не, не, не, не, не сме получавали искания за, от нейна страна, от страна на комисар Малмстром за среща, не сме повдигали въпроса. Лично аз и отправих писмо във връзка с несъвместимостта или на интереси. Въпрос, който засяга един от нашите колеги, но, но до сега не съм получил отговори на това свое писмо. Да се ориентирам към, към приключване, е, да, мога да кажа следното. Споразумението предвижда, а това е оказано и на страницата на комисията в интернет, е, че споразумението гарантира е, спазването на, на режима на защита на личните данни на европейските граждани. Позволете ми да бъда откровена, ще си позволя, впрочем, да ви кажа, че това далеч не е така. Това споразумение далеч не гарантира неприкосновеността на личните данни на нашите съграждани. Благодаря. Благодаря в слушалките си чух, че споразумението не отговаря на изискванията за поверителност. Вероятно имате предвид на изискванията за защитаване на неприкосновеността на личните данни. Благодаря за експозето ви, за това, че бяхте наш гост. Имаме 5 минути, колеги, до следващата точка от дневния ред. Аз ще предам отново председателския пост на госпожа Бауер.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 Okay, good morning. I would like to suggest to start the meeting. Добър ден. Нека да започнем нашето заседание. Заемете местата си. So, uh, uh, good morning again. Now... Добър ден отново. Обсъждаме заедно точки 9 и 10 от дневния ред. Общо разискване по темата Европол. Докладчик е господин Диас Демера. Имаме и размяна на мнение с доктор Банфи, директор на Европейския полицейски колеж и Роб Уенрай, директор на Европол и председателите на управителните съвети. Дебат е относно предложението за сливане между Европол и Европейския полицейски колеж. Преди да ви дам думата, искам да се извиня, че тук няма повече депутати. В момента има гласуване в Крим. Програмите се сблъскаха, нямаше как да решим проблема. Между другото, ние имаме доклад и искаме да приключим преговорите по него преди следващите избори за Европейски парламент. Сега за първи път ще обсъдим и предложението за сливане между Европол и Европейския полицейски колеж СЕПОЛ. Каква да бъде структурата на дебата? Първо, от комисията ще чуем основните елементи на предложението. След това ще се обърна към докладчика. Господин Диас Демера ще представи своята позиция. След това ще дам думата на нашите гости. Първо на Джон Омахони, който е председател на управителния съвет на Европол. След това ще дам думата на господин Фанинг, председател на управителния съвет на СЕПОЛ. След това ще дам думата на господата Банфи и Уейнрайт. Те ще кажат какво смятат за предложението за сливане на Европол и СЕПОЛ. И накрая ще дам думата и на колегите. Да се надяваме, че в залата ще се появят повече колеги, след като приключи гласуването в другата комисия. Първо давам думата на комисията. Представете, моля, основните аспекти в вашето предложение. Кой е тук? Госпожа Амичи. Господин Мансервиси, не го виждам. Госпожа Амичи има думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа. Добро утро. Искам да се извиня от името на господин Прибе, който не може да дойде днес. Благодаря за възможността да ви представя основните аспекти на нашето предложение. Те вече бяха представени пред редица депутати от Либе, от комисара Малмстръм, когато беше прият пакета. От влизането в сила на Лисабонския договор на сам правната рамка в областта на правосъдието и вътрешните работи се променя. В началото на 2010 година госпожа Малмстрём заяви, че трябва да се подготви внимателно това предложение за решение. Започна процес на неофициални двустранни разговори. Там участваха членове на вашата комисия, представители на държавите членки, представители на Европейския орган по защита на данните, представители на СЕПОЛ и Европол. Осланяйки се на опита на комисията, ние искахме да създадем структура, която да откликне на очакванията на гражданите, структура, която е ефикасна и работи добре. Какво се случва сега? За първи път в процеса участват националните парламенти. Надзора от страна на парламентите е изключително важен за целите на доброто правоприлагане самите парламенти имат право да решават как точно работи Европол. Тук комисията не може да се намесва, но по отношение на надзора на работата на Европол, националните парламенти и Европейския парламент имат много важна роля. Що се отнася до предварителната оценка на работата. Европейския парламент е водещ тук, когато става въпрос за бюджета, но а, ние смятаме, че би трябвало да се води стратегически дебат а, а, за пътя по който трябва да а, за пътя по който трябва да поеме тази агенция. Ние смятаме, че трябва да се обсъди сътрудничеството с а, трети страни от страна на Европол, както и да се направи анализ на всички аспекти на неговата работа. Европейския парламент ще има възможност да прави запитвания за данни, които са поверителни в рамките на Европол. Процедурата ще бъде уточнена в работното споразумение за сътрудничество между Европейския парламент и Европол. Европейския парламент и националните парламенти ще получават информация за всички проучвания, които е възложил Европол. Правомощията на Европейския парламент да привиква директорите на Европол ще бъдат укрепени. Директора ще трябва да говори за своите правомощия и задължения, когато Европейския парламент го помоли за това. Както казва Стохолмската програма, Европол трябва да се превърне в център за обмен на информация и анализ на тежката престъпност. Предложението пояснява задължението на държавите членки да предоставят информация на Европол. Освен това се предвиждат стимули за целенасочена финансова подкрепа към различни разследващи органи. И накрая, благодарение на един механизъм за отчетност, Съвет и Европейския парламент ще получават информация за качеството на помощта към държавите членки. Само, че данните не са достатъчни сами по себе си. И ето защо предложението има за цел да подсили аналитичните способности на, на Европол. Предложението подробно очертава целите на обработката на данните, източниците на информация. Регулира се освен това и въпроса кой може да има достъп до данните. Описват се категориите лични данни. След като се създаде тази нова уредба, Европол ще може да събира на едно място различни данни от различни източници и ще може да получава по цялостна картина за това какво е положението с престъпността, как трябва да се действа, какви са начините на действие на престъпността и така нататък. Предложението разчита на много стабилни механизми за защита на данните. Кои са важните елементи тук? Тъй като искаме да има правна сигурност и яснота, за първи път всички елементи, свързани с защитата на данните, са включени в един правен инструмент – Осланяме се на регламент 45 от 2001 година. Този регламент е спазван от всички институции. В същото време, тъй като защитата на данните е много специфична по своя характер в областта на правоприлагането, предложението създава специфичен автономен режим за Европол. Европейския орган защита на данните ще отговаря за надзора на обработката на данните от страна на Европол. Стремим се да изпълняваме всички критерии за прозрачност, които са определени от съдебната практика на Европейския съд. Достъпа от страна на държавите членки до личните данни ще се основава на системата hit-no-hit. -hit. Едно автоматично търсене на данни може и да генерира някаква информация в системата, но последващи действия ще има само ако са гарантирани всички разпоредби свързани с защитата на данните. Съществува и една альтернативна процедура за проверка на законността на, на, на обработката на данните. Всеки индивид, всяко лице може да се обърне към Европол за обещетение в случай, че има неправомерна обработка на данните. Обръщането трябва да стане в държавата членка, където са нарушени интересите на съответното лице. Обработката на данните на малолетните лица, на жертвите на престъпления, например, трябва да отговаря на определени критерии, на по-засилени критерии – тук се включват всички чувствителни данни, като сексуална ориентация, възраст и така нататък. Европол ще може да сключва споразумения за обмен на стратегически данни с трети страни, макар че няма да може да сключва двустранни споразумения с самите тези страни. Лични данни ще могат да се обменят само ако Европейския парламент е дал своето съгласие и има приемане от страна на всички институции. Директора на Европол при изключителни случаи може да одобрява прехвърлянето на данни за някои конкретни случаи. Важна е и темата за обучението на служителите от областта на правоприлагането. Много е важно да има полицейско сътрудничество. От друга страна, би следвало да има обучение, образование, което да, да подготви добре човешките ресурси на Европол – Знаете, че в тази връзка има едно специално съобщение на комисията, което съпъства регламента. Европол ще има нов отдел, наречен Академия, и този отдел ще отговаря за координацията на сътрудничеството между различните правоприлагащи органи, както и за обучението на човешките ресурси. Естествено, искаме да гарантираме, че обучението няма да се предоставя само на младите кадети. Напротив, вече утвърдените служители също трябва да получават възможност за обучение, за да се справят добре с трансграничната престъпност. Искаме да дадем и възможност за специализирано обучение по наболели проблеми като киберпрестъпността, прането на пари и така нататък. Като се осланяме естествено на онова, което ни казват държавите членки за своите нужди. И накрая, по отношение на отчетността. Европол е една от първите агенции, регламента на, за действие на които ще бъде преглеждан от всички институции. Искам да спомена някои правителствени агенции, които ще участват в целия този процес. Променя се състава на управителния съвет. В него ще участват и учени, специалисти в съответните области, които трябва да гарантират качеството на обучителните програми. Настоящия регламент предвижда, че съвета номинира председателя и заместник-председателя на Европол. Сега това ще се прави от управителния съвет. Той може да прикани различни кандидати на интервю. Знам, че времето не е много, така че така ще приключа. Благодаря, казва председателката. Разполагаме с по-малко час, час за да дадем думата на всички гости. Да не забравяме, че и депутатите трябва да се изкажа. Моля всички да бъдат пределно кратки. Първо ще дам думата на господин Диас Демера. Той ще направи е, уводни бележки. Muchas gracias, señora presidenta. Pero antes de tomar la palabra, eh, querría proponerle... Благодаря. Е, може би е уместно да направя следното предложение. Не е ли по-добре е, съветът да се изкаже преди моето изказване? Можем да попитаме съвета. Кой представлява съвет? Uh, are you willing to take the floor first for a short comment? Искате ли да вземете думата за кратко изказване? Е, благодаря. От името на председателството искам да кажа, че е, получихме писмо от председателя на парламентарната комисия Либе във връзка с измененията и отговорът ще е, бъде изготвен съвсем скоро. Утре е, ще се обсъжда в комитета по е, член 29, а и вероятно на Юнския съвет по ПВР въпросът ще се обсъжда. Да, разбирам. Други ден е на съвета, който ще се проведе през юни. Ако повече информация от съвета няма, то тогава докладчикът ни пак може да вземе думата. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко, като уводни бележки, искам да кажа, че е много жалко, когато се превежда писмено на официалните езици на Европейския съюз, работата закъснява и едва вчера след обед и то по индивидуална заявка получих текста. Изключително трудно е да се работи, да се спазват срокове и да се осигури сериозен и задълбочен анализ. Разбира се, това не е никакъв претекст а, за а, невършене на работа. В никакъв случай отдавна а, настояваме за тази крайно належаща законодателна инициатива. Имаме полицейския колеж и Европол. И не може решение на съвета да внася съществени изменения в Европол. Това ще го направи политически уязвима организация. За това започваме законодателна процедура. Европол да получи подобаващия му се статут, примерно чрез регламент. Благодаря много за представител, на представителя на комисията за представянето на законодателното предложение – и още в самото начало по него искам да е, посоча, че проекторегламентът съдържа 14 глави е, и 79 члена. Въведен е нов елемент, доста сложен и спорен, по глава трета а именно сливането на двете структури. Ще се обсъжда по-нататък тази конкретна тема, но сливането е по глава трета. И мисля, че на заседанията на нашата парламентарна комисия по-нататък ще обърнем внимание на въпроса допълнително. Важно е да се съсредоточим върху подобряването на законодателния текст – управителния съвет и изпълнителния комитет са нови елементи, които не фигурират е, в решението на съвета, трябва да го обмислим. И имаме какво да кажем по назначаването на директора, тъй като Европейският парламент очевидно няма да се намесва е, в процеса на подбор на кандидати. Съгласно решението на съвета бяха излъчени три кандидатури и на основата на предложението на комисията в управителния съвет ще се попълни състава. Ролята на Европейския парламент при назначаването на директор трябва да се изясни, пак повтарям, не по излъчването на кандидатури, а самото назначаване. Парламентарният контрол е тема, която обсъждаме много отдавна. И мисля, че в законодателното предложение е, трябва да се усъвършенства текста, за да се гарантира ефективен парламентарен контрол. Не, както се изрази госпожа Амичи, предварителен, последващ контрол. Не, говорим за парламентарен контрол в чистият му смисъл. Парламентарен контрол означава не само контролна функция на Европейския парламент, но и на националните парламенти. Само по такъв начин парламентарният контрол може да бъде ефикасен. Имаме какво да добавим и по обработката и съхраняването на информация. Информацията е фактически същината на работата на Европол. И мисля, че един регламент ще вдъхне повече жи, жизненост в Европол, ще насърчи държавите членки да предоставят по-голяма по обем информация, когато те са сигурни, че данните се анализират и обработват при спазване на всички изисквания за сигурност и при наличието на всички задължителни гаранции. Засилването на защитата на личните данни е друг важен елемент. Не в съвета и неговото решение но тук в е, законодателното предложение за пръв път изрично се посочва ролята на Европейския надзорен орган за защита на данните. Могат, разбира се, да се коментират и конкретни норми е, в предложението на комисията, но тук ще се огранича само до становището, че аз и е, колегите в Сянка ще работим заедно Изцяло съм на разположение на докладчиците в Сянка. Колкото неформални срещи е необходимо да проведем, толкова. Важното е да стигнем до споразумение и да преодолеем различията в мненията ни. Ако трябва да си определим един график, трябва да кажа, че добре трябва да си свършим работата преди да изтече мандата на действащия Европейски парламент. Готов съм да работя с всички. А сега искам да се обърна към госпожа Мичи или Виктория, ако мога е, по този начин да се обърна тук. Много се радвам, че точно тя представлява тук комисията. Тя е отличен професионалист. Е, отблизо познава Европол и за мен е, беше чест да работя с нея от доста време. А сега по темата по същество. Първо за правната рамка. Няма да се впускам в подробности, Очевидно ще чуем представителите на двете е, структури и полицейския колеж по е, членове 87 и 88, сигурно от тях ще се породят възражения. Според мен важно е да се отбележи, че правната рамка трябва да се изчи, изчисти. Съгласен съм с госпожа Амичи, че парламентарният контрол трябва да бъде засилен и укрепен. По втората цел повишаване на ефективността на борбата с престъпността и подобряване на сътрудничество между държавите членки. По този въпрос трябва да призная огромното значение на тази цел, за да се укрепи самата структура на Европол. Наистина, необходима ни е по-стабилна правна структура, особено за получаването и обработването на данни, най-вече лични данни. Поради тази причина трябва да се вгради една система за защита на личните данни, далеч по-солидна и надежна със своите гаранции. Искам да кажа сега и няколко думи за обучението. Вероятно би било по-добре да отложа конкретните си бележки за следващото заседание – за да чуем представителите на Европол, на полицейския колеж, на председателите на управителните съвети, но така или иначе ние ще разменяме и кореспонденция. Тук споделям общите си първоначални впечатления. Позицията ми е ясна. Аз съм против предложеното сливане. Независимо от това, аз съм готов да обсъждам предложението за сливане, да чуя аргументите, да видя какви са позициите, да видим дали по някакъв начин можем да се сближим в вижданията си, за да можем да заздравим правната рамка и да подобрим дейността на тези структури. Толкова по предложението на а, комисията, а за съвета много жалко е единственото, което посочва а, а, съвета тук да е получихме писмо, ще изпратим отговор. Мисля, че не подобава на съвета така да се реагира. Няма да се обсъжда този въпрос на Юнския съвет по, по ПВР. Тук е необходимо много повече време. Трябва да се говори с ръководителите на двете агенции, да се проведат консултации с държавите членки, с комисията, с съвета. Какво значи е, утре ще прегледаме е, писмото и ще отговорим на господин е, Дягилар. Аз като докладчик трябва да кажа, че настоятелно призовавам съвета да изпълни своите ангажименти. Това е което искам да кажа. Да, съвсем ясно е какво е, мислите по въпроса. Важно е да започнем дискусията. А сега давам думата на нашите е, гости. Започвам с Джоно Махони, председател на управителния съвет на Европол. Пет минути, ако може, господин Махони. Е, е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за дадената ми възможност да се върна към вашата комисия днес във връзка с е, проекто сливането на Европол и СЕПОЛ. От самото начало трябва да подчертая, че ако е, управителният съвет на Европол накратко да е обсъдил въпроса на последните си съседания, то все още не е имал възможност е, обстойно да обсъди предлаганото от комисията. Ето защо аз е, това искам да подчертая. Предварителният характер на днешните съображения. Едно вече по-мотивирано мнение можем да дадем след заседанието на съвета на 22-23 май в Хага, където въпросът ще бъде обсъден обстойно. След публикуването на 27 март тази година на предложението, аз разгледах въпроса и дадох указание на секретарята на управителния съвет да проведе писмена документална процедура, процедура по е, обсъждане на въпроса. Възоснова на 18 дадени становища, мога да констатирам, че сегашната позиция на управителния съвет е против проекто сливането. Ще дам главните причини, изтъкнати от делегатите. Двете агенции, Европол и Цепол, имат по същество различни мандати, които не се припокриват. Мандатът на ЦЕПОЛ далеч надхвърля обхвата на Европол, занимава се с превенция, трансгранични въпроси, подобряване осведомеността на служителите за европейските институции и така нататък и така нататък. Ораторът чете с невъзможна за превод скорост. Та всички тези дейности, които са далеч повече от сегашните дейности на Европол, при сливането ще бъдат прехвърлени на Европол. Знаете, договорът 88, е, е, член 88 от договор за функционирането на Европейския е, съюз предвижда укрепването на взаимодействието между държавите членки, полицейските органи и други правоохранителни органи за противодействие на тежката престъпност, тероризма и други форми на престъпност, които засягат общите интереси в полето на съюзната политика. И прехвърлянето на дейността на ЦЕПОЛ към Европол може в значителна степен да е, осуети е, изпълнението на тези първостепенни задачи, възложени на Европол. Тъй като главно внимание ще се отдаля на правоохранителната дейност, на, на оперативната дейност. Е, учебната работа може да е, е, отпадне на второ място. Law enforcement training and capacity building on the other should remain within the mandate of separate agencies. The common approach by... Общият подход на Европейския парламент, съвета и комисията към децентрализираните агенции на Европейския съюз предвижда сливането на агенции да се е, обсъжда поначало само когато задачите на две агенции се припокриват. Но такъв не е случая тук. И ние трудно можем да видим е, как комисията по своето предложение е, възнамерява да постигне с енергиен ефект от сливането. Редица от представителите на държави членки изразиха загрижеността си и за евентуалните финансови економии или повишаване на ефективността при сливането. Смята се, че разчетите, дадени от комисията в нейната обосновка, не са достатъчно подробни и не отчитат обстоятелството, че новите задачи които ще се възложат в резултат от сливането, ще е, наложат привличането на допълнителни човешки и финансови ресурси. И след сливането, ако разбира се дейността на агенцията, на общата агенция не бъде кадрово и финансово обезпечена, тя няма да може да си свърши работа. По-настоящем в качеството си на агенция на Европейския съюз, е, Сепол ефикасно сътрудничи с Европол при необходимост, както и с други държави членки и агенции на Съюза. А предлаганото сливане може да е, изведе ЦЕПОЛ на, на, на заден план е, и е, неговите задачи да не бъдат вземани в такава степен, както до сега в рамките на политическия цикъл на отношенията между държавите членки голяма част от дейностите на ЦЕПОЛ така или иначе се изпълняват съвместно не само с Европола и с други агенции на ЕС, като Фронтекс. А Стокхолмската програма разграничава основните задачи на Европол, най-вече в областта на сътрудничество в правоохранителната дейност и не в областта на професионалната квалификация. И в тази връзка обратно, ЦЕПОЛ и Фронтекс играят водеща роля в обучението на правоохранителните служители. И от тук следва въпросът, след като ще се слива все по с Европол, защо към тях да не се придаде и Фронтекс? Понататък е мандатът на Европол по предложението за сливане ще противоречи на 88 член от договора, и в частност, що се отнася до обикновената законодателна процедура, по която съветът и парламентът би следвало да възлагат нови задачи на Европол, което няма вече да бъде възможно в условията на слятата агенция. Накрая смятам трябва да споменем, че е, предложението е направено без допитване до управителния съвет. Е, комисията е, е предоставила на управителния съвет най-общи сведения при да публикува своя проект, но до тогава по никакъв начин не се е стремяла да вземе мнението на управителния съвет. И накрая нека кажем, че това са изразените становища на делегатите, на представители на държавите членки в е, управителния съвет и следователно имат предварителен характер, докато управителният съвет на свое заседание не се произнесе окончателно. Благодаря, госпожа председател. Благодаря ви. На мен особено ви допадна идеята да се слее и фронтек с цялата тази работа. Сега да чуем е, Сепол, е, председателя на неговия управителен съвет. Господин Финтън Фанинг. Благодаря. Госпожо председател, добър ден на всички. Управителният съвет на Европейския полицейски колеж благодари на комисията за внесеното предложение за сливане на Европол и СЕПОЛ. По време на 29-тото заседание на управителния съвет на СЕПОЛ решихме следното. Пет неща. Сливането на СЕПОЛ Интерпол и Европол не се приема. Защо? Защото сътрудничеството между двата органа ще стане много по-трудно. Сепол работи за много семинари и е, тази дейност ще бъде затруднена сега. Освен това, основните структури е, на ниво държава членка са много различни е, и по своята организация. На второ място, предложението за прехвърляне на персонал е, към оперативната дейност е нереалистично. Не може да се очаква че работата, която извършваме в момента, може да се прехвърли на персонала на Европол. Освен това, няма точни изчисления за това доколко ще може да се освободи персонал за тези цели. На трето място. Няма как да има допълнително спестяване на средства в рамките на основните структури на СЕПОЛ, тъй като нашия бюджет беше съкратен значително, така или иначе. Номер 4. Увеличаването на разходите за обучение на СЕПОЛ. СЕПОЛ организира различни обучения в държавите членки, но и държавите членки поемат част от разходите. Под въпрос е тази мрежа от семинари в държавите членки дали ще продължи да съществува. И на пето място, в момента така или иначе работим добре с Европол и това само по себе си е аргумент против сливането. Сътрудничеството между нашите две структури и други агенции от сферата на правоприлагането е, се основава на избягване на дублирането на нашата дейност. Ето, виждате, че управителният съвет е против сливането на СЕПОЛ и ЕВРО. Управителният съвет дава мандат на директора на СЕПОЛ, както и на бъдещите членове на управителния съвет е, да представят е, тази позиция на 20 март в Дъблин беше приета тази позиция на управителния съвет на СЕПОЛ, която току-що изчетох. Благодаря. Сега давам думата на господин Банфи от СЕПОЛ. Благодаря ви, госпожо председател, госпожи и господа. Благодаря за възможността да споделя виждането си по предложението. Чухме становището на управителния съвет, който е висшия ни управителен орган. Много трудно е да се избегне повторение на този етап и слушахме председателите на двата органа за управление от една страна. Това улеснява задачата ми и ще говоря много по-кратко, но в същото време ще допълня и поръширя. От 2010 година полицейският колеж разбира пром... необходимостта от промени и такива наистина бяха предприяти. за да бъдат намалени управленските е, разходи е, за полицейския е, колеж с значителни економии. Вече можем да се отчетем, което сме направили чрез намаляване на заседанията на управителния съвет от 5 на 2 намаляване на броя и на частотата на заседанията на работните групи. Е, financial resources по-целесообразно разпределение на финансовите е, средства за повишаване на ефективността. Увеличихме броя на участниците от 2000 е, на близо 6000 през 2009 година. Използваме най-съвременните технологии още от 2011 година. 2011 и 2012 имахме за пръв път повече слушатели в виртуалните класни стаи, отколкото в традиционните учебни зали. разбираме и приемаме критичния подход на Европейския парламент, ние разбираме необходимостта от повишаване на нашата отговорност и отчетност. Искам да докладвам, че през 2012 година бяха проведени е, 6 финансови одита. Ние сме най-одитираното е, е, звено в цялата система от е, агенции на Европейския съюз и непрекъснато е, се доказва, е, че няма никакви е, пропуски, нередности и нарушения. Готови сме да бъдем проверявани по същия начин и в бъдеще. Подхода към обучението ни е напълно интегриран а, в а, институционалния пейзаж на Европейския а, съюз а, и агенциите а, в областта на ПВР е по-конкретно с оглед на новия е, цикъл на политиката за противодействие на, сериоз... на тежката и организираната е, трансгранична престъпност, ние подкрепяме е, постигането на по-голяма съгласуваност в дейността на агенциите. И само няколко думи накрая за сътрудничеството между Европол и полицейския колеж. През последните няколко години успяхме да постигнем непознато до момента близко сътрудничество. Особено по отношение на обучението в новия кръг на политиката за противодействие на тежката и е, трансграничната организирана престъпност, Европол е, осигурява отлични експерти, които участват в нашите обучения. Двата мандата на двете агенции силно се различават. Полицейският колеж трябва да посвети е, 30% от средствата за обучение за противодействие на а, тежката трансгранична организирана престъпност, останалите 70% нарушението на правата на човека и други въпроси, които са в рамките на мандата ни. Имаме а, споразумение между ръководителите на двете а, агенции да продължим да уточняваме нашите програми за действие за да отговорим на засилената потребност от обучение на служители в правоохранителните органи. Икономии могат да се постигнат и по друг начин, защото в края на краищата обучението не е разход, а инвестиция в бъдещето. Благодаря. Сега давам думата на господин Уейнрайт, директор на Европол, да се изкаже. Um, Благодаря, госпожо председател. Здравейте, колеги. Що се отнася до проекта регламента, е, ще споделя с вас някои най-общи бележки. Разбира се, те първа. Е, подробно ще обсъждаме този въпрос е, и не ще и дума, че Европол с готовност ще се действа на вашата комисия през едните месеци и особено на докладчика при работата по този важен проекторегламент от комисията. Европол, разбира се, подкрепя основните принципи залегнали в е, проекторегламента с повишаване на, на, на отчетността, на, на ефективността, е, поддържане на висока степен на защита на данните и е, в проекта се още в известието на комисията, прочим, се съдържат някои много интересни предложения, особено що се отнася до оперативната ефикасност на, на една агенция, която е принуден да се справи с все по- комплексни задачи по преодоляването на опасността от организираната престъпност. По отношение на защитата на данните, трябва по-внимателно да се запознаем с това, което предлага комисията. Някои доста нови и и, и значителни промени е, се предлагат. Трябва да направим така, че ако те бъдат въведени, да не пострада е, резултатността на нашата работа. Но, както казах, всичко това, сигурен съм, много подробно те първа ще се обсъжда и в парламента и в съвет. Що се отнася до проекто сливането, между е, Европол и полицейския колеж. След тримата колеги изказали се до сега, едва ли бих могъл да добавя нещо ново. Е, нашият председател току-що е, красноречиво разви пред вас позицията на управителния, управителния съвет на Европол. Но позволете ми да добавя към тези съображения някои експертни аспекти. Както каза е, председателята Света Памфи, необходимо е, разбира се, е, да се засили, да се усъвършенства европейската схема за обучение. Е, и има различни начини това да бъде постигнато. Не непременно и винаги на основата на сливане между Европол и Цепол. Аз се отнасям с разбиране към предложението на комисията с оглед нейното намерение по този начин да повиши ефикасността на обучението дори и подхвърлената идея за Европейска полицейска академия има своите достоинства. Имайки предвид е, констатациите, че на, на, на предната линия, така се каже, на, на фронтовата линия на полицейската оперативна работа, все още в недостатъчна степен се разбира значението на полицейското сътрудничество. Ние в Европол в ежедневната си дейност трябва всеки ден да убеждаваме че, че те трябва да, да, да имат доверие в Европол, да, да не говорим за това да го използват, да пребягват до Европол ежедневно. Така че тук става въпрос за промяна на мисленето, за едно ново съзнание и култура е, е, в оперативната работа и сред оперативните работници е, в Европа. Но, както казах, има различни начини да бъде постигнато от това. Е, съгласен съм с господин Банфи е, в неговата констатация, че Европол и ЦЕПОЛ по настоящен вече много добре се сътрудничат. Ние е, участваме с до 30% от учебното съдържание. За евентуалния синергиен ефект от сливането при известна рационализация, може би, но ако по принцип се вземе решение за сливане, условията на това сливане трябва да бъдат много внимателно преценени, особено от ресурсна гледна точка. И то е, ефекта върху Европол от всичко това, както току-що е, посочи председателят на нашия управителен съвет. Е, тук не може и дума да става за, за възлагането на нова, значителна задача на Европол без необходимото ресурсно обезпечаване. И що се отнася и вече до други практически аспекти на сливането, ако са законодателите приемат да, да тръгнат по този път, е, ще трябва да разгледаме и други практически въпроси, в това число материалната база, по, по сегашни разчети сливането би било възможно при сегашна материална база на Европол, но, но това би напрегнало възможностите до крайен предел. По-настоящем в новата штаб квартира в Хага имаме е, е, капацитет за 860 души, по-настоящем 728 души работят в е, сградата, но, но има доста още незаети длъжности. Е, като бъдат попълнени и те, ще ни останат около стотина свободни места като материална база. По предложението на комисията е, простата сметка сочи, че е, щата ще трябва да се увеличи с близо 193 души и виждате по този начин напълно ще се запълни наличната материална база, което не е най-доброто решение. И както каза и председателят, е, в края на краищата е, трябва да направим така, че да се запазят способностите на Европол, е, а именно оперативна подкрепа на работата на, на, на полицейските служители в държавите членки. В никакъв случай сливането не би следвало да ни отклонява от основната ни задача. И сливането, разбира се, би трябвало да доведе до чиста, нетна, така се каже, печалба за правоохранителната дейност в Европа. Благодаря. Да, благодаря ви. Сега ще дам възможност на, на всички колеги да вземат думата. Господин, господин Вайдер Холц поиска. Да. Кинга. А заповядайте и след това. Който иска, нека да, нека да се обади, да се запише. Благодаря, госпожо председател. Доста интересен дебат. От една страна говорим за Европол и, и за една нормативна уредба, която е вече остаряла. Аз се радвам, че докладчикът е така оптимистично настроен, че бихме могли да, да приемем а, промените до края на нашия парламентарен мандат. Европол, разбира се, е изключително важна агенция. Тя е красноречив пример за ползата от Европа. И гражданите, разбира се, следва да са уверени, че Европол си върши добре, ефективно работата. И, и по този начин е, е, е би им се вдъхнала по-голяма увереност в собствената им сигурност. Така че това предлаганото законодателство е, е полезно, навременно, добре е, разбира се, Европол да бъде обект на парламентарен контрол и, така нататък. Не искам да навлизам в подробности, но, но трябва да спомена също и, че въпросът за защитата на данните заслужава а, своето внимание тук има важни технически аспекти, е, е, аспекти за, за, за попадения и, и непопадения при, при пренос на, на данните. Тук е, възниква въпроса за важната роля, разбира се, на Европейския орган за защитата на личните данни. Всичко това трябва да се има предвид. И въпросът за отношенията между Европол и останалите европейски институции, в това число Европейският парламент, трябва да бъде е, разрешен бързо и, ефективно. Имайки предвид, че позакъсняхме тук, в парламента, аз се питам защо непременно трябва да се занимаваме с този, другият въпрос за сливането. Винаги, винаги може да се обсъжда сливането на една агенция с друга. Това има, разбира се, своето значение, но пък според мен от, от съществено значение е автономията на, на тези агенции. И пак, нека кажа, имайки предвид, че сме изостанали в законодателната си работа по тази материя, ми се струва неуместно някакси да измислен е проблем, който до сега не сме имали. Нека си работим по съответните е, е, устройствени актове, а сливането винаги може да стане. Разбира се, нека оставим тази възможност, но, но нека не се занимаваме днес с нея. Според мен този подход е доста странен. Мисля, че е, целта ни беше да напреднем бързо. Това е. Благодаря. Госпожа Матьо, имате думата. И вече има и много други записали се. Ще ви моля да, да, да ограничите изказванията си до минута и половина, не повече от две минути, моля, за да може всеки да се изкаже. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че нямах възможност да, да, да, да изслушам всички докладчици, имайки предвид, че този дебат е изключително важен. За съжаление, обаче, трябваше да гласуваме в Крим. Е, и не, аз и, и неколци на колеги по, по доклад, който е не по-малко важен. Ам... Ето, що се отнася до Европол, Естествено, трябва да се гарантира независимостта на, на тази структура, която върши забележителна работа, без каквото и да било съмнение, в интерес на сигурността и безопасността на гражданите. Е, представителите тук на Европол добре знаят какво е мнението ми за, за работата, за ефикасността на, на тази агенция. Е, сигурността на гражданите е въпрос на фундаментално значение, който не подлежи на съмнение. Между другото, аз смятам, че агенцията Европол ще трябва да се развива е, с течение на времето. Съдейки по докладите, с които вие редовно излизате пред нас в нашата комисия, мога да кажа, че констатациите са почти драматични и, и някакси от това следва неизбежния извод, че Европол следва да, да, да се развива, да разполага все повече ресурси. Що се отнася до, до, до СЕПОЛ, а, можем да кажем, че сега при новото си ръководство агенцията е поставена на краката си, и, знаем разискванията, които имаше по бюджетния контрол. И, и тя трябва да си остане самостоятелна, разбира се. Те, те могат да се допълват все пол и Европол една друга. Аз добре разбирам потребностите, които са в основата на, на предложението на комисията. Това са съображения от бюджетен характер, пред които са изправени всички европейски институции, а и националните. И, и, и, и, и както и вие казахте, възниква въпроса и за недвижимите имоти. Парламентът добре разбира това послание на комисията и вероятно може да бъде намерено решение. Е, нашият докладчик е непредубеден, знаете, ние сме е, е, готови да търсим компромисно решение с комисията. Но това пълно сливане, според мен, не е най-доброто решение. Нито от гледна точка на парламента, нито с оглед интереса на европейските граждани и, и, и а, специално, що се отнася до професионалната, до професионалната квалификация на полицейските органи. За да, се, за да се запази това добро равнище на професионална квалификация между вече 28-те полицейски служби, не можем да приемем това нещо. Според мен, но това, което предлага комисията е, е най-лошото. Трябва да, трябва да, да намерим едно, едно средно решение в интерес на европейските граждани и при запазване автономията на двете агенции. Благодаря. Благодаря, госпожа Ернст. Благодаря. Трябва да се запитаме какво целим се с този нов регламент за Европол. Можем да определяме много различни задачи. Кое е решаващото тук обаче? Искаме да има по-ефикасно, по-прозрачно полицейско сътрудничество. Това поне е ясно. И в тази връзка трябва да се запитаме дали сливането е една добра идея. Аз не мисля, че това е така. Всъщност ще разширяваме по този начин мандата на Европол. Как обаче ще стане това? Ами, можем да кажем, направо обучението вече не е толкова важно. процентно увеличение на, на заетостта. Европол е нещо като една голяма черна котия. Така поне беше до сега. Защитата на данните е аспект, който трябва е, съответно да се вземе предвид. Говорихте за регламента от 2001 година. Аз е, мисля, че по този въпрос трябва да се е, основаваме на пакета за защита на данните. И съответно би трябвало да действаме едва след като се приеме пакета за защитата на данните, защото може да има ефект на, на доминото. Комисията казва, да, приемаме идеята всички доклади да се представят пред Европейския парламент. Чудесна идея. Какво означава това на практика обаче? И какво въздействие ще има този регламент, който се предлага върху SWIFT? Малко по-рано днес говорихме за SWIFT. В някои случаи Европол може да е против публикуването на някои доклади. Нещо ще се промени ли в тази връзка е, по отношение на поверителността? Що се отнася до въпросите, свързани с защита на данните, ще следим много отблизо какво се случва. Благодаря госпожа Кинга Гал. Има думата. Информацията, която ни дадохте, беше изключително интересна. Благодаря ви за това, че дойдохте. Мога само да кажа, че всички правяваме интерес към по-ефикасната работа на полицейските органи в Европа, по-доброто сътрудничество. Хората трябва да знаят, че има такова сътрудничество. Естествено, че Европол има нужда от ресурси, от средства, за да изпълни своите задължения. Ако целим обаче е, да има ефективно полицейско сътрудничество, най-важното е обучението. Такова обучение има, то се предоставя и когато нещо работи добре, функционира на практика, не трябва да се намесваме. Сега не сме уверени, че предложението за регламент ще подобри сътрудничеството. Напротив, съответно, не мисля, че сливането е удачно. Даже някои от ораторите казаха, че това ще е най- е, неудачната възможност. Отново казвам, ако нещо работи добре, не би трябвало да се намесваме. И да създаваме проблеми там, където те вече са били решени. Остават ни двама оратори, госпожа Гийом и господин Албрехт и аз ще кажа нещо след това. Съвсем накратко, много от нещата вече се казаха във всеки случай много интересно тече дебата и, и свободно се изказват мнения. Това е много добре. Но а лично аз съм до някъде изненадана от, от, от неговия предмет. Става въпрос за сливането. Още повече, че и това едва ли се знае едва от днес. Повечето становища, както чухме, са отрицателни. И, и разбира се, могат да се търсят решения, ако е, са необходими економии и оптимизация, но, но не знам дали това, което се предлага, е, отчита всички предизвикателства. и, и по какъв път бихме могли да, да търсим подобрение, как да еволюират тези две структури. Това е въпросът, който трябва да си зададем, а, а да, да не отклоняваме някакси вниманието по сливането. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички гости. Извинявам се и аз като госпожа Матио за това, че закъснях, тъй като имаше гласуване в комисията Крим по средносрочния доклад. Ние естествено трябва да вземем предвид въздействието на проекто регламента върху нашата работа. Знаете, че се занимавам с защита на данните. И ето защо ще се изкажа първо по този е, елемент. Регламента за Европол включва защитата на данните и е, то трябва да кажа, че това е аспект, който е изключително важен. Сега се опитваме да подсилим обмена на данни и ако искаме това да се случи, трябва да има общи стандарти за защита на данните. Сега обсъждаме директива за защита на данните в сектора на правоприлагането. Затова се обръщам с молба към всички вас. Държавите членки следва да се споразумеят за общи стандарти за защита на данните по тази директива. Това е предварително условие за всичко, което ще се случва от тук нататък. И ние като докладчици в сянка сме на тази е, позиция преди да се отиде по-нататък към обмен на информация, трябва да има общи е, стандарти. И то задължителни стандарти. Така че, нека да работим за постигането на тази цел. Казах ви вече, това е предварително условие и парламента тук ще настоява до края. И едно последно изречение във връзка с полицейския колеж. Напълно приемам казаното от колегите. Колежът трябва да остане независим. А що се отнася до бюджета, става въпрос за приоритет, поне за нас. Ако ще харчим стотици милиони за проекта интелигентни граници или UPR, то няма как да лишаваме СЕПОЛ и сродните немо структури от средства. Благодаря. Няколко коментара и от мен. Виждаме, че има две институции, които работят добре. Обсъждаме предложение, което е изключително важно за всички нас и работата по него трябва да приключи преди края на нашия мандат. Осложняваме си живота с това предложение за сливане, което е недостатъчно добре обмислено. Не чух много застъпници на теорията за сливането. Вече говорим малко повече от час. Единственият аргумент, че така ще се спестят средства, не, не е особено валиден. Аз мисля, че би следвало да, да положим усилия, за да приключим работата по това законодателно предложение, като естествено читаме регламента и директивата за защитата на данните, тъй като те са неразделна част от е, функционирането на Европол. Чухме много различни тези и аз е, сега ще дам думата на докладчика господин Диас Демера за обобщение. Така ще приключим работата по тази точка. Господин Диас Демер. Благодаря, госпожо председател. Искам да изразя висока оценка за публикуваните от полицейския колеж и Европол доклади. Чухме е, председателите на управителните съвети и директорите на двете агенции. И сега вече като че ли везните се наклоняват против сливането на полицейския колеж и Европол. Поне това беше мнозинството изказвания от гледна точка на економическа целесообразност, ефективност и подобряване на дейността. Никой не спори, е, че е необходимо да се работи но дали трябва да се впускаме в приключението да ги сливаме при положение, че бъдещето е съвсем неясно и без да е, има здрава почва под краката ни. Защо казвам това? Първо, съмнително е дали ще има економии. Не е доказано, че сливането ще доведе до намаляване на разходите. И второ, няма гаранции, че координацията ще се подобри. Обособени са двете агенции, работят добре, можем да се позовем на член 88 от договора. Поради простата причина, че изрично не се посочва обучението в текста на договора. Признателен съм на всички, които имат готовност да работят с нас, с колежа, с Европол. Напълно открити сме за колкото е необходимо неформално обсъждане. Пролета до година Обединеното кралство слага точка. Те го заявиха. Ние сме против евентуалното е, е, сливане и трябва много сериозно да обмислим нещата. Хага материалната база е недостатъчна. И затова трябва о да се мисли. Благодаря на колегите от е, групата на социалистите и всички останали. Благодаря за направените изказвания. Благодаря на докладчика от името на социалистите. Да, смятам, че ненужно си осложняваме живота. Напълно съгласен съм с Вероник Матия. Чухме и останалите а, оратори, с които съм а, съгласена, и те горе-долу в една посока се изказваха. Господин Албрехт изрази а, същата загриженост. Тревогата им е все по това дали защитата на личните данни трябва да се регламентира в един по-комплексен нормативен акт или не. Зная, че господин Албрехт е докладчик. Господин, а, госпожа Кинга Гал се спря на полицейското сътрудничество. Коопeración функциона, но е que Я Ya acabo contigo, вице-президента. La... Аргументът ти беше а, така напълно здравомислещ. Ако нещо не се е щупило, защо ще го ремонтираме? И да обобщя, наистина не чухме днес аргументи в подкрепа на сливането. Не бива да забравяме, че говорим за агенции в сектора на сигурността. Това беше едва началото на много дългата ни работа. Казали сме само А, а трябва да стигнем до Я. Да, всички с удоволствие е, ще участваме в работата по законодателното предложение. Имаме още една точка от е, дневния ред, сбогуваме се с гостите си и продължаваме. Е, Както казах, имаме още една точка от дневния ред. Е, e Това е за споразумението между Европейския съюз и Република Турция за Обратно приемане на незаконно пребиваващи лица или реадмисия. Рената е. Зомер е нашия докладчик. Моля Рената е. Зомер накратко да ни разкаже докъде е стигнала работата. Имаме и представител на комисията. Господин Лучано Франческо, доколкото съм информирана. Благодаря на всички, които участваха в предишните дебати. Госпожо Зомер, имате думата. Моля тези, които няма да участват е, в разискванията по следващата е, точка от е, дневния ред, да излязат, да продължат разговорите си отвън. Не сме приключили работата си, така или иначе и преводачите ще трябва да прекратят работа за обедна почивка. Да имаме предвид и това. Госпожа Зомер, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до спогодбата за реадмисия между ЕС и Турция, въпросът наистина е актуален, тъй като може да ни се отдаде друга възможност Впрочем, всички наши крайни срокове за изменение, обсъждане и така нататък ще е, зависят от датата, на която самата Турция ще е, подпише спогодбата за реадмисията. За какво става въпрос? През ноември 2002 година ЕС и Турция приеха да предоговорят действащата спогодба, така че е, лицата, които призбивават незаконно на територията на Европейския съюз, да бъдат връщани в Турция. Е, преговорите приключиха 8 години по-късно е, и спогодбата бе подписана е, миналата година през месец юни. Европейският парламент все още следва да даде своето съгласие за спогодбата, а, а, а тя е много важна за Европейския съюз Имайки предвид, е, че през територията на Гърция минава главния маршрут за незаконна иммиграция от Турция към ЕС и една такава спогодба за реадмисия би могла да сложи край на, е, на това движение, на, на тази иммиграция. Впрочем, съгласно с погодбата, и граждани на трети страни и а, е, е, също така лица без гражданство да бъдат връщани. Турция е дала предварителното си съгласие, не е подписала все още, като условие е, за подписване на спогодбата. Е, Турция настоява Европейския съюз да изготви пътна карта за визова либерализация, и обличаване на визовия режим по отношение на Турция. Европейският съюз прие, състави такава пътна карта, но е, в нея са предвидени много строги критерии за, в областта на законодателната и административната реформа в Турция. Е, е, техническата защита на документите за самоличност, сътрудничество между гранични и митнически служби, и зачитане на някои основни ценности. За Европейския съюз, както вече казах, спогодбата е много важна. Тя би дала сериозен принос за противодействието на незаконната иммиграция. В същото време би била от полза за противодействие на трансграничната престъпност. Тук най-вече става дума за трафик на хора – И определено задачата на, на Гърция в това отношение би била облечена е, след приемането на спогодбата. Е, тежестта ще спод, бъде споделена е, от други държави членки. Европейският съюз, трябва да кажем, направи отстъпки пред Турция, предвид това, че изработи пътната карта за облегчаване на визовия режим и сега Турция трябва да спази свой ангажимент и да, и да подпише максимално скоро спогодбата. Новата позиция на Турция обаче е да, да, да отложи подписването на спогодбата, докато Европейският съюз не приеме конкретни мерки по облегчаване на визовия режим за, за гражданите на Турция. И това е напълно неприемливо. Ние не можем да се оставим да, да, да ни упражняват такъв натиск. Още повече, че е, Турция не веднъж е давала доказателства, че не зачита териториалната цялост на Европейския съюз. Е, през, е, знаете, по време на кипърското председателство през второто полугодие на миналата година, Турция нееднократно отказа да признае председателството, да не говорим за признаването на Република Кипър като независима държава, от което фактически следва, че Турция не признава Европейския съюз в неговата териториална цялост. Още повече Турция не изпълнява своите задължения съгласно допълнителния протокол към а, а, договора а, за економическо сътрудничество между ЕС и Турция. Или по-скоро споразумението за асоцииране – Поредните доклади по този договор констатират сериозни недостатъци е, в е, областта на, на, на правата на човека, на независимостта на съдебната система и така нататък. Ако вземем копенхагенските критерии, Турция не отговаря на нито един от политическите копенхагенски критерии за присъединяване към Европейския съюз. всъщност можем да говорим за известно отстъпление е, на Турция по пътя и към европейско членство. Това бе констатирано от последния доклад за напредъка. И а, значи Турция трябва да държи на диалога си с Европейския съюз, ако иска да запази своята перспектива. Тъй, че от наша пък страна с оглед на либерализацията на визовия режим, ние би трябвало да настояваме за строги критерии и постъпателност на процеса. Плана или, или пътната карта вече е отстъпка от наша страна. А Турция все още протака и не подписва спогодбата за реадмисия, с което фактически упражнява натиск върху нас, очаквайки Европейския съюз да либерализира визовия режим, преди тя Турция да подпише спогодбата, което е абсолютно непропорционално. Турция веднъж вече пое ангажимент и сега те първа би трябвало да отправи позитивен сигнал към Европейския съюз, като подпише спогодбата. Не говорим, че тя е взаимоизгодна. Защото самата тази спогодба трасира пътя към либерализация на визовия режим. Тя е един важен жалон и, и по пътя на Турция към Европейския съюз. Още повече, съгласно с погодбата, Европейския съюз ще е, предостави техническо съдействие, в това число с материална база е, по е, охрана на границата, всичко това с пари от европейския бюджет, разбира се. А също така действащата двустранна спогодба, по която страна са всички държави членки, ще трябва да се спазва в пълния си размер до подписването на, на спогодбата. Е, и вече независимо от това дали парламентът даде или не даде своето съгласие за новата спогодба, действащите спогодби продължават да действат. Да не говорим, че по отношение на някои държави членки, Турция в продължение на години не успява да, да, да постигне съгласие, да договори двустранна, двустранни спогодби. Така че, според мен, Турция не, не може да си позволи да, да предявява повече условия. Би трябвало да подпише колко се може по-скоро нали, общата спогодба е с Турция. И вече от тази позиция на Турция ще зависи позицията пък на парламента. Сега, ние не знаем кога Турция ще реагира, но във всеки случай си заслужава да сме готови за да реагираме максимално бързо. Благодаря ви, това беше много ясно експозе по този доста спорен, деликатен въпрос, чието значение се свидетелства, прочем, и от дългия списък на записали се за изказване. Седем души, колеги, Желая да се изкажат и, и трябва да ви помоля да се изказвате за не повече от миг, казва председателката. Вероятно има предвид една минута. Една минута, казва а, изказващата се, е твърде кратко. Докладчетата доста говори и аз бих искала да реагирам. Така, Значи, Европейският съюз е подписвал споразумение за реадмисия с страните кандидатки и, и, и всички тези страни кандидатки имат либерализиран визов режим. С ЕС, да, значи, важно е да подпишем такава спогодба и с Турция, но но, но все пак спогодбата трябва да може да се прилага на практика, да не подпишем документ, който да влезе в сила без предварителна подготовка тъй като това би довело до, до нови и нови проблеми, без да успеем да разрешим старите. Е, между Турция и Гърция вече има двустранна спогодба за реадмисия и проблемите по нейното прилагане са огромни. У, убедих се в това на място е, миналата година в Гърция. Е, трябва този път да се постараем е, процесът да е взаимоизгоден. И какво е положението сега в Турция? Има пет приемателни центрове, финансирани от Европейския съюз. Ние споделяме констатацията на неправителствените организации, че това е напълно недостатъчно. И ценим готовността на Турция да съдейства при връщането на граждани на, на трети страни. Но, но, но, но, но, трябва, но трябва да видим какви ще са последиците от а, подписването на спогодбата и така, да, се, да се преодолее евентуалната неохота на приемащата обратно страна. Нататък въпроса за кризисните, изключителни, извънредни обстоятелства, като сега положението по границата с Сирия – е, подчертавам все пак е, положителното развитие на обстановката е, предвид подписването на меморандум за разбирателство между Фронтекс и Турция. Това ще създаде необходимата обстановка атмосфера на, на взаимодействие и по повод на незаконната иммиграция – след това неправителствените организации, някои от тях поне изразяват загриженост, че държавите членки биха могли да се възползват от спогодбата за реадмисия, е, за да експулсират е, работещи турски граждани в Европейския съюз, е, без да, без да, да подновяват разрешителните им за работа, което пък би противоречало на споразумението за асоцииране. Та, в заключение, да, спогодбата трябва да бъде подписана, но да има защо да бъде подписана. Тя трябва да реши и някой друг проблем. Благодаря. Следващата ораторка, моля за една минутка само. Благодаря, госпожо председател. И аз на свой ред бих искал да кажа, че по принцип подкрепям подхода на докладчицата, но не подкрепям изцяло е, е цялата архитектура на нейната аргументация, е, е що се отнася до до обстановката, в която се полага тази спогодба. Значи, така, е резерва, която е непрекъснато на моето внимание, трябва да я споделя. Ако е, Европейската комисия и редовно да ни е осведомявала за, за действащите спогодби за реадмисия и онези, които са в процес на преговори, аз трябва да кажа, че все пак не разполагаме от страна на комисията с достатъчно информация за защитата на върнатите лица по такива спогодби, в частност с Пакистан от 2010 година насам. И аз съм все така разтревожена и, все така ще задавам, нееднократно съм го правила, този въпрос – Нали, не може да се каже, е, е, лицата се връщат и, и след това просто ги забравяме. Това просто противоречи на, на фундамента на Европейския съюз. След това е, една тревожна констатация бих искал да споделя с вас във връзка с редица пропуски, които се констатират в Турция по реформа на съдебната система процесуалния кодекс и най-вече свободата на, на средствата, т.е. На, на, на печата. Репортери без граница, например, определят Турция като един от най-големите затвори за журналистиката в, в света. И да, разбира се, трябва да се работи по визовия режим. Това е от значение е, и за Турция, но разбира се и за Европа. В крайна краища трябва да се възстанови взаимния, основан на взаимно уважение диалог между ЕС и Турция. И трябва да ви кажа, нали, това е единствената страна кандидатка, която не се ползва с либерализиран визов режим. А от друга страна не кандидатстващи за членство в Европейския съюз страни имат такъв режим, който не е лошо, да вземем Украина или и Молдова. Но, но при това е много важно да се възстанови диалога с Турция в, в атмосфера на взаимно уважение, и ами, за да има, за да има обмен между гражданските общества, между младежи, учащи се и така нататък. И така нататък, и така нататък, но толкова за сега. Да, да, знам, каза председателката, 20 минути е, е са отделени, въпросът изисква много повече време. Госпожа Ерши, имате думата пак за една минута, опитайте се три неща. Първо, към госпожа Зомер. Какво точно целите? Искате една страна да подпише споразумение с Европейския съюз. Това е страна, обаче, която никога не зачита подписани споразумения. Имате критично отношение, в това отношение съм съгласна с вас, но в същото време се оплаквате и казвате, че не искате Европейския съюз да остане с празни ръце сега. Знаете за тази доста крехка връзка е, между споразумението за облечаване на визовия режим и споразумението за реадмисия – е, Турция не иска да ратифицира споразумението, за което говорим. Не знам дали това е превантивно като е, подход, е, нещо като профилактика. Трябва да кажем за Турция обаче, че там има сериозни нарушения на човешките права. Какво да кажем за политиката на Турция спрямо Кипър? Понякога трябва да си задаваме някои по-неудобни въпроси. Има война в Сирия. Много трети страни ще бъдат засегнати от едно такова споразумение. Ние искаме да имаме възможност просто да връщаме лица в Турция. И толкова. В Германия има десетки хиляди хора, които трябва да бъдат върнати обратно. Аз се обърнах с молба към ВКБО не за да разбера точно за колко човек става дума и като получа конкретна информация ще мога да реагирам малко по-добре. Може би вие може да изпратите на покана към Върховния комисариат, за да направят те онова, което аз искам от тях. Още един докладчик в сянка има тук. Господин Клейс. Моля ви да говорите само в рамките на една минута. Благодаря, госпожо председател. Докладчика справо подчерта, че Турция е най-важната страна за нелегалните мигранти в Съюза. Крайно време е това споразумение за реадмисия да се сключи. Всъщност, това си е сериозен гаф, политически гаф от страна на европейските институции – не може да се свързва либерализацията на визовия режим с споразумението за реадмисия. Точно в този случай. В други случаи е имало нещо подобно, но Турция е специален на случай, тъй като има огромен брой нелегални мигранти, които влизат в Европа през Турция. Турция ни извива ръцете. Те отказват да подпишат споразумението за редмисия, без да има е, споразумение за либерализация на визовия режим. Ние трябва да устоим на този натиск, на, на това извиване на ръцете от страна на Турция. Да не говорим, че Турция може да получи улекотен режим за издаване на визи, без да изпълни критериите за това. И може да стигнем до парадоксална ситуация. От една страна да имаме споразумение за реадмисия на нелегални иммигранти и от друга страна да влушим положението, тъй като през Турция ще влязат по-лесно незаконни иммигранти. Госпожа Флотра една минута не знам, е, честно казано, в качеството си на председател на комисията за връзки е с Турция, би трябвало да ми дадете малко време. Въпросът наистина, знаете, е доста сложен. Казаното от госпожа Зомер, е, която фактически се опитва да излезе със свой доклад относно напредъка на Турция към присъединяването, наред с всички други изказвания, правят още по-сложен въпросът, който и така е сложен. Към това трябва да добавим докладите на, на, на Frontex, маршрута Турция-Гърция според Фронтекс поне далеч не е най-активен вече. Е, насочва се по-скоро през България или по море. Е, така че с тези констатации, които да прави докладчицата, не мога да се съглася. Е, след това на, на лице е въпроса за политическото ускорение, за, за, за политическия момент. Е, значи, ние в Европа отказваме да приемем днес сирийските бежанци, а Турция е готова да приеме до 400 хиляди бежанци от Турция на своя е, територия, е Смятате ли, е, че е, сега е, е момента да настояваме пред Турция да връщаме на нейна територия онези сирийски беженци, които по един или друг начин проникнат в Европа? Така че по, според мен моментът не, не е подходящ. Освен това, ние редовно обсъждаме спогодбите за реадмисия с различни страни. Трябва да ви кажа, че е, е новото, което се предлага като а, а, спогодба за реадмисия, не представя кой знае какво подобрение на действащата обстановка. По констатация на самата а, комисия и фактически тук има някои дребни промени, които, опасявам се, ще поставят под още по-голям въпрос спазването на правата на човека при връщане на лица това число, е, наред с много други проблемни въпроси, един, една комисия или комитет се предвижда по мисията, която ще има изключителни правомощия и която няма да подлежи на какъвто и да било демократичен контрол, не от наша страна. Така че не е чак толкова прост проблема на всичкото отгоре. Турция е поставена в известно неравностойно положение – което в значителна степен накърнява е, нашата репутация в Турция. Днес, когато Турция е, приема нов закон за бежанците, желае Европа да й помогне, в това число за зачитане правата на иммигрантите, изразява Турция загриженост, че предприсъединителните е, средства отиват за пет приемни или приемателни центрове за, за е, иммигранти, вместо да отиват средствата за реформа на съдебната система. Ето това, това е, това е, госпожо председател. Това са, това са изключително важни въпроси, които не можем да подминем. Председателката говори без микрофон. Да, признавам, че нямахме много време за този толкова проблемен въпрос, но трябва да спазим времето, което ни е отредено. Разбирам, че вие искате да кажете малко повече от другите, тъй като имате специална роля. Господин Триантафилидис за една минута и след това още един колега и приключваме. Благодаря. Госпожо председател, не искам да повтарям казаното от колегите, искам да поздравя госпожа Зоме за това, че включва най-наболелите проблеми в този дебат. Госпожа Зомер заяви, че Турция не зачита териториалното единство на ЕС. Това се случи не на последно място по време на кипърското председателство. Е, искам да попитам Турция, ако подпише това споразумение, ще го приложи ли спрямо всички държави на ЕС или спрямо 26 такива държави, т.е. без Кипър? Искам да ви кажа, че Турция издава визи на нелегални емигранти, след това те отиват в северната част на Кипър, преминават през границата между гръцката и турската част на Кипър и така навлизат в Европейския съюз. Трябва да бъдем особено предпазливи. Благодаря. И последният оратор е госпожа Келер. Що се отнася до либерализацията на визовия режим, нека да спомена, че Не би трябвало чрез едно такова споразумение да се налагат задължения на държавите членки. Нека да ви напомня, между другото, че Европейския парламент смята, че не трябва да се говори за нелегални емигранти, а за нередовни емигранти. Това е правилната терминология. Говорим за споразумението за реадмисия. Нека да не го обвързваме с либерализацията на визовия режим, защото съществуват проблеми като реформата в правосъдието, проблема с кюртското мълцинство. Ами ако положението е толкова розово в Турция, защо тогава те отказват да приемат а, мигранти? Има хора, които търсят а, убежище в Европейския съюз. Има нов а, закон за мигрантите в Турция. Има известно подобрение, но по отношение на предоставянето на убежище положението е плачевно. Няма реални структури за предоставяне на убежище на мигрантите в Турция. Председателката, искам да помоля госпожа Сомер да бъде пределно кратка. Няма да говорим а, за първи и последен път по този въпрос а, сега. Съвсем накратко. Да, разбира се, съвсем накратко ще отговоря. Като докладчик мога да говоря само за обосновката, за аргументацията, за общата картина. Аз само обясних защо а, според мен има значение спогодбата за обратно приемане на незаконно прибиваващи лица. Същевременно смятам, че възраженията от страна на а, госпожа председателя на групата за връзки с а, Турция – бяха много пространни и обосновани. Очевидно, аз съм възприела определен а, подход. Можем да си разменяме а, любезности, но те няма да ни доведат до никъде, ако не се захванем с работа сериозно. Още веднъж искам да подчертая, че е договорен текста, съдържанието няма да се променя. Ние сме на този етап. Просто да кажем да или не. Благодаря. Много съжалявам, че трябва да приключим тук. Но няма как иначе да приключим. Още една точка от дневния ред е предвидена за сутрешното заседание. Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването и така нататък, казва председателката. Няма да чета е, пълната формулировка. Първо искам да дам думата на господин Друцъс да обобщи докъде сме стигнали и доколкото е възможно да споделим вижданията си помежду си и с съвета и комисията. Трябва да сте много вещи, за да можем с 10-15 минути да се справим. Благодаря. Ще се постарая. Преди всичко искам да се извиня, че помолих да се отложи днешната дискусия. Обикновено работим в пакетен подход, директива плюс регламент – но ви моля за разбиране. Празнувахме в неделя Великден, ние сме православни, светли вторник е днес за нас и нямаше време да се подготвим изцяло. Нашите подготвителни работи вървят успешно. Голяма част от дейността вече е приключена. Приоритетът сега е директивата да бъде съобразена с регламента за защита на личните данни. Поради тази причина трябва да съгласуваме работния си график е, с колегите, които работят по регламента, защото не бихме искали да навлизаме излишно е, в полето на тяхната работа. Това ще се постигне чрез по-добра координация. В този контекст трябва да посоча, че полагаме усилия да се стигне до компромисни текстове, обръщаме особено голямо внимание на становището на Европейския надзорен орган за защита на данните и в работната група. Ние много разчитаме на експертните им знания. Ян Албрехт е, вчера ме информира, а и е, говорихме е, с колегите за това колко много работа ни предстои. Нека не се заблуждаваме. Практически ще е невъзможно цялата ни дейност да приключим до набелязания от самите нас е, краен срок. Оказа се, че е, сме били прекалено амбициозни и края на май е, да се гласува е, в комисията, както и Ян вчера е казал, едва ли ще е възможно, ще направим всичко по силите ни да ускорим работата, така че преди лятната вакансия все пак да успеем да гласуваме. Според мен това е постижим срок. Госпожо председател, само още една минута по любимата ни тема за директивата за защита на личните данни и така наречения пакетен подход. Зная, че вече досаждам на колегите с а, е, а, е, многобройните си изказвания а, е, по темата, но ще се наложи за пореден път да кажа следното. Носят се слухове, че най-сетне се, оформи, се оформило блокиращо мълцинство в съвета, за да се включи целият публичен сектор в приложното поле на директивата, която ще направи изключенията – Днес нашите е, граждани се радват на защита на личните си данни благодарение на е, текста на предишната директива и трябва много сериозно в парламента да обърнем внимание на този въпрос. В тази връзка трябва да информирам колегите, е, че на срещата с докладчиците в Сянка обсъдихме въпроса и възприехме позиция – има най-голямо разнообразие на инструменти в наказателното право, в сътрудничество по наказателно-правни въпроси и те не нарушават защита на личните данни. Имаме а, споразумението а, за данните за пътниците, то беше обсъждано. Пакета за изпирането на пари също току-що пристигна в парламента. Имаме и пакет предложения за Европол. Скоро ще го получим официално в парламента. Има оперативна съвместимост в много голяма степен между тези правни инструменти и директивата за защита на личните данни, която обсъждаме тук. По общо съгласие на докладчиците е, в Сянка, е, ще изпратя писмо до председателството на парламентарната ни комисия и координаторите с молба да разгледат възможността е, за обвързване на приемането на някои от тези инструменти, които тук изброих, с напредъка и евентуалното приемане на директивата. От политическа гледна точка, ние като парламент е, трябва да проявим необходимата отговорност и да излъчим ясно послание, ако трябва и откровено казано да окажем натиск. Благодаря. Благодаря. Кой иска да вземе е, думата? Ян Албрехт, който също е докладчик. Кой още преди да дам думата на господин Албрехт да видя? Да, да ориентирах се. Заповядайте, господин Албрехт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата докладчик за отличната работа. Сега трябва да се опитаме наистина заедно и също така бързо да, да тръгнем напред. И по двата въпроса, и по регламента, и по директивата нещата са в ход. И всъщност доказателство, че пакетният подход е възможен. Бих искал също така да подчертая, че не по-малко очакваме и от <laughs> другата законодателна институция. А това е необходимо, смятаме ние, защото са на лице сериозни взаимовръзки в двата акта трябва да се уеднаквят принципите, определенията, например да вземем лични данни, абсурдно е да, да има две отделни определения на понятието лични данни по, по регламента и по директивата. И както казахме и във връзка с Европол преди малко, очевидно е, че е, са необходими общи единни стандарти за обмен на информация по повод на правоохранителната дейност. И насърчавайки Европол е, по новия му мандат е, е, да засили обмена на данни и изисквайки от държавите членки да проявят по-голямо взаимно доверие и така нататък, ние не можем да не работим с дължимата отговорност и експедитивност по този законодателен пакет. Thank you very much. It is really a huge work. Корнелия uh, Анс, please. Благодаря. Следващата ораторка. Благодаря, госпожо председател. И на първо място благодаря на докладчика. а, и, а, и, а и на докладчика по регламента. Огромна работа сме започнали и сега се намираме на решителен етап в отношенията с съвета. И трябва да се запитаме дали съветът е готов добросъвестно и открито да преговаря с нас. Опасявам се, че понякога наистина ни хвърля прах в очите. От съвета имам предвид. И особено, що се отнася до режима на защита на личните данни в публично-правните организации. А пакета на регламент и директива наистина трябва да се, да се подобри с нашето участие и само при това условие бихме могли да говорим за напредък. Ако вземем директивата, и аз съм съгласна с преждеговорившия, е, директивата трябва да бъде съвместима, трябва да, да, да бъде съгласувана с регламента. И разбира се, необходима е яснота, е, необходима е, е и подкрепа, и единно усилие от страна на всички в парламента, а и повече яснота от страна на съвета. Иначе все едно, че се боричкаме в тъмна стая. комисията. Е, госпожо председател, ние споделяме мнението на докладчика. Е, да, наистина има добър напредък и в съвета, и в парламента. Той трябва да доведе до един успешен положителен резултат. Комисията предложи двата документа в пакет и наистина държи те така и да се движат. Що се нася до е, така наречен обществен ред или правовата система, според мен разговорът не е приключил. Във всеки случай е, трябва да разсеем някои недоразумения. От една страна, 72-и от договора предвижда всички актове, свързани с обществения ред и правопорядък, да са прерогатива на държавите членки. От друга страна, и съвета и парламента смятат, че не може да има отстъпление от постигнатото вече в областта на защита на личните данни. Изключването на целия държавен или публично-правен сектор от приложното поле на регламента би било огромно отстъпление от постигнатото още през 1995 година. И значи, онези, които сега обсъждат въпроса за обществения ред, е, трябва да си изяснят сами, сами на себе си какво всъщност имат предвид. Вероятно нещо твърде подобно на духа на 72 член. Но аз е, не виждам до сега да се очертава блокиращо е, мнозинство или, или каквато и да било значителна подкрепа за извеждането на публичноправните субекти от приложното поле на регламента. Както казах, подобна мярка значително би подронила постигнатото от 95 година насам. Освен това, по, по систематиката на договора, нещата са ясни. Имаме два акта, т.е. две правни форми, регламент и директива, поради това, че е, те се отнасят на различни, към различни части от договора – нали, имаме още повече собствената систематика на, на, на съюзното право трябва да се следва. Има рамкова директива в областта на наказателното право, оттам следва директива за защитата на личните данни. Така че и традицията, и е, е правото на, на, на съюза, и основанията по договора, и различните аспекти на, на, на обществения интерес, които, които се регламентират от договора, дават основание на това, което предлага комисията. Между време, обаче бяха проведени някои проучвателни разговори и аз съм по-скоро сигурен, че ще намерим решение, което съответства на постигнатото в общностното право, на, на, на традицията, която датира вече от повече от 10 години. Що се отнася до другите институции, комисията винаги е заявявала, че другите европейски институции би следвало да, да подлежат на, на, на спазване на материално-правните норми, Председателката прекъсва оратора, като го предупреждава, че преводачите си отиват. Какво искам да кажа? Че онова, което съветът и парламентът приемат като материално право в областта на защита на личните данни, се отнася и за самите европейски институции в работата им с лични данни. Е, в това отношение, разбира се, има заявени политически намерения и ние сме готови да работим за вас, за да бъдат те реализирани. Благодаря. Кратки бележки от страна на председателството на, на, на съвета, но според мен вече превод няма да има. for Justice made it clear in his presentation here in January and in meetings separately with the two rapporteurs that he respects the package approach. Um,